действате. Споделям вашата тревога. Ние не оставаме нещата просто да се носят на повърхността. Е, ние работим много по е, е, екологизирането. Голяма част от действията ни са свързани с начина по който се осъществяват плащанията. Имаме задължителен план за преразпределение с държавите членки. Факта, че бенефициентите получават по-малко пари, отразява това, че е, те са бенефициенти с по-малко от 5 хектара. Това е причината. Това са плащания на площ. И в Омнибус, регламент Омнибус, предприехме някои изменения във връзка с младите фермери, но за съжаление само 0,8% от целият бюджет на ОСП се поема от държавите членки и малките, дребните, младите фермери. Ние работим и с инвестиционната банка за да финансираме нови проекти в това отношение и така има начална инерция в това отношение. Се надяваме да се задвижат нещата преди изборите. Е, така че проблемите на разплащателните агенции е са следните. Понякога те е, не докладват, фалшифицират резултатите и числата действителните, а трябва да видим действителни резултати от те се базират на грешките, които те са констатирали, но покрай известни недостатъци, вероятно те не са ги констатирали. Така че трябва непрекъснато да оказваме натиск върху разпознателните агенции и управителните органи, за да от, от, разкриват грешките е, Генерална дирекция Агри е, наистина прави съответните корекции. Е, те би трябвало да квантифицират грешките, които не са открити от агенците поради слабости в действията им. Е, така че е, сертифициращите органи е, са добра така иновация. Те проверяват и контролната статистика, която докладват разплащателните агенции. Това е много важно, защото това е независим източник на информация. Смятаме, че процента грешки е, именно показва, че тези системи функционират добре. Сметната палата потвърждава това, което казва комисията по отношение на ниския процент грешки. Но на господин Сендър ще кажа окончателно. Съгласен съм е, с. Е, е това, което казахте за изпълнението, резултатите. Трябва да има обща политика, но трябва да имаме и система, която залага цели за държавите членки в различни области и да имаме система, която гарантира изпълнение, постигане на тези цели. Е, това го правим по отношение на околната среда. Имаме такова законодателство и можем да се получим е, и да, да черпим опит и за селското стопанство. Yeah, благодаря. И аз искам да кажа няколко думи като докладчик в Сянка от НДП. Искам да ви задам няколко въпроса. Първо, процента грешки за преките плащания благодарение на системата за администрация и контрол вече не е проблем, но искам да се информирам за цифровизацията на различни а, други програми за развитие на селските региони и за а, цифровизацията. А, Разбира се, че можем да се справим по-добре. Искам да попитам върху какви проекти работите. На второ място списъка на 20-те най-големи получателя. Сумите са от 48 до 12 милиона, но всички тези организации са държавни предприятия. Има две фабрики за захар в Реунион. Дали те са държавна собственост, не знам, не става ясно. Искам да попитам какви решения вземаме. Мисля, че трябва да има обяснение. Гръцкият държавен орган, който е държавна собственост, Тя се казва Information Society SA, информационно общество. И на последната актуализация е от 7 август 2017 година. Тя съществува ли още тази фирма? Тази фирма трябва да подкрепи цифровизацията и е подкрепена щедро от бюджета за обща съскостопанска политика. Може ли да проверите какво се случва с тази фирма? А, сега за сертифициращите органи. А, в а, годишния доклад за дейността на директор Плева, добре дошли на това място, там се казва, че сертифициращите органи проверяват а, декларациите за управление. А, 69 а, от 79 проверени а, са а, достоверни до известна степен. А, а, в работата си само 10 а, са изцяло а, достоверни. Само половината, а, всъщност а, много голям процент от сертифициращите органи работят а, а, недостатъчно убедително. Разгледах и вашите резерви, а, но. А, работата на тези сертифициращи звена е много важна част от финансовото управление и докладването. във връзка с износа. Не знам какво е съотношението между малки и големи предприятия. Очевидно големите са по-важните износители. Не знам дали има някакво, някаква връзка между големината на предприятието и обема на износа. Но аз смятам, че не бива да плащаме на предприятия, които изнасят след това продукти за Африка. Разбира се, че а, това се случва, защото фирмите могат да си го позволят да произвеждат достатъчно, за да могат да изнасят. Но по какъв начин няма да разрушим африканските пазари посредством вноса на ефтини продукти от Европейския съюз. Сега давам думата на госпожа Талабова. Благодаря за отговорите, които комисията даде на нашите въпроси. От отговорите виждаме, че и комисията се получава не само от предишната МФР, но и от следващата не получих изцяло отговор на моите въпроси. Имам три въпроса, които не бяха достатъчно осветлени. Може би ще повторя част от нещата, но смятам, че е важно вие да знаете, че подчертаваме едни и същи проблеми. Когато говорим за резерви, гледаме доста сериозно на този проблем и искаме да разберем къде са дефицитите. Разбираме, че и разплащателните агенции имат този проблем в държавите членки. Вие споменахте това, господин комисар. Как виждате ситуацията? Разплащателните агенции на време ли прилагат мерките за корекция споделят ли най-добри практики трансгранично, за да не допускат тези грешки и как ние като Комисия по бюджетен контрол можем най-добре да подкрепим комисията, така че да се установят грешките и да бъдат по възможност избягнати. Вторият ми въпрос. Когато видя отговорите на Генерална дирекция Агри, оставам с впечатлението, че една част от грешките са от неправилни, неправилни данни в комисия, в, в системата за администрация и контрол. А, системата за идентифициране на земеделските партели трябва да направи точно обратното. Колко са достоверни, т.е. колко надеждно работят а, тези системи за идентифициране в държавите членки. Може би трябва проверките да бъдат по-стрикни, за да се избегнат тези грешки. И накрая ще изразя една загриженост, която госпожа председателката също изрази по отношение на сертифициращите органи. Само 4 от 15 проверени сертифициращи органа през 2015 година са работили надеждно. Има ли специални изисквания за подобряване на работата на сертифициращите органи? Как проверявате този напредък? Имате ли график за конкретни цели? Имате ли план за действия? И виждате ли качествен разлика между работата на сертифициращи органи, които са публични и които са частни? Това са моите въпроси. Благодаря, господин комисар. Колегата Стас. Благодаря. Първо, много благодаря за работата на Сметната палата. Резултатите, които ни представихте, са чудесна основа за процедурата по освобождаване на отговорност. Благодаря на господин комисаря за писмените отговори, от които разбрах много подробности. Имам допълващи въпроси. Първо, положението в България. Знаем, че имаше убийство на журналистка, независимо от обстоятелствата на убийството и на събитията. Знаем, че журналистката е била във връзка с двама разследващи журналисти от агенцията Бивол. Те са разследвали измами в случаи с европейски средства помощи от аграрните фондове. Тези двама журналисти са посетили Олаф в Брюксел и са дали допълнителна информация. Но искам да ви попитам как ви гледате на този случай, независимо от разследванията на Олаф? Какви инструкции давате на своите служители в Генерална дирекция Агри? Има ли някакви разследвания? Знаете ли повече за този случай? Имате ли някакви допълнителни насоки и какви стъпки ще предприемете от тук нататък? На второ място още няколко въпроса, свързани с положението в Чешката република. Имаме данни за конфликт между дружеството Агроферт, фирма, която получава много субсидии, и Андрей Бабич, министър-председателя на Чешката република. Преди няколко седмици бяхме посетени от комисарият Оттингер. Зададохме му този въпрос също. Госпожа Гресле също зададе този въпрос. Комисарят Оттингер обеща да прикани своите служби да разследват по-нататък този случай. Моят въпрос е следния. Извършени ли бяха тези разследвания във връзка с конфликта между господин Бабич и фирмата Агроферт? Следите ли хода на тези разследвания и ако вече има някакви резултати. Можете ли да ни кажете доколко чешките органи ви сътрудничат в Чешката република? В една от телевизиите се състоя дебат. Един представител на управляващата партия твърдеше, че чешките органи не сътрудничат и задържат информацията, се укриват информация. Можете ли да потвърдите това? И в случая на тези връзки между министър-председателя и фирмата Агроферт, трябва да се проверят документи на доверителни дружества AB Trust 1 и AB Trust 2. Вашите служби ще получат ли задачата да разследват тези връзки? И можете ли сега да кажете колко средства е получила фирмата Агроферт от бюджета за 2017 година? Знаете ли колко средства фирмата е получила за 2018 година. И накрая имаме а, данни, а, които са непроверени, а, не сме сигурни, но във всеки случай се говори за връзки, не само връзки, не само с господин, му, с господин Бабич и с господин Бабич и с господин Тома, кой, Тома, кой Чешката република. Глублика. Говори се, че, говори се, че има, че има на семейството на министър на, земедели, на министър на земеделието, и, и, и дружа, дружа сериозни помощи от, и помощи от градните фонд, аграрните фондове. Знам, че, знам, че, в, че в, няма да може да отговорите много точно, може да отговорите много точно, но ако, точно, но ако е, имате, някакво, е, имате някаква информация, информация ако ни отговорите, ако ни отговорите в, в писмен вид, писмен вид, помогне да постигнем повече, постигнем повече яснота. Колега, яснота. Колегата Фланаган. Колегата Фланаган. Мисля, че ще е, погреш... ще е погрешно да бъдем свърхкритично, да бъдем свърхкритични чни, е, връзка с, план. връзка с планщанията. Планщанията. Да добри, може да се разходват по, може да се разходват по-добре, по-добре. Гарантира се това, е това да имаме, да имаме добра, добра продоволствена, продоволствена. Казах, казахте, имаме политикте, имаме политика, която гарантира, която гаравленска структура. Това са добри новини. Това са добри новини. Вини. Сега нещата не са идеални. Сега нещата не са идеални, но съм съгласна. Но съм съгласна. Тази, тези доставки, тези доставки и добра, опера, и добра оперативна, оперативна защо е нужно? Какво ще промените в, какво ще промените в управленската, в управленската структура в новата ОСП, структура в новата ОСП, СП. Това е много рискова стратегия. Съгласна съм стратегия. Съгласна съм с председател с председателката. В момента гарантира, в момента гарантираме продователност, в новата ОСП. ОСП. Не. Един от елементите, който, най- от елементите, който най-много бе критику, много бе критику и е малко като Венера, е малко като Венера, а тази, а тази комисия е като Марс. Комисия е като Марс. Често се казва тук, казва се, казва тук, казва се, разбира се, в комисия, разбира се, в комисията по земеделие, Агрита по земеделие, агри, даже съм изненадан, даже съм изненаданите хора. Говори се, говори се експерти, говор, говорих, а, говорих а, с експерти, с експерти анализирах. анализирах от ОСП, казват те, е, казват те, е, че няма да, е, че няма да има истинско преразпределение, има истинско преразпределение, деление, включването на, ето, на, на заплати, заплати, преразпределение вление. Фарс ще бъде, фарс ще бъде това и една това и една неоправдан, неоправдан, т.е. много много години идват, години идват хората тук, оплакват се хората тук, оплакват се, че средства са не, че средства са не това, което са направили преди две, десети, правили преди две десетилетия, сега предлетие, сега предлагаме пак да им даваме, предлагаме пак да им даваме парите, парите, който ще има който ще има примерно, увели... примерно увеличение, но другия значение, но другия, защото имал голям, защото имал голям да дава заплати, да дава заплати, а, защото получава такава, защото получава такава голяма, голяма с заплаха, защото според мен, защото според мен няма подкрепа, няма подкрепа в рамките на Съюза, в рамките на Съюза, Съюза да смята, че върви в погрешната посока и в погрешната посока и парите отиват, и парите отиват при грешните хора. Говори грешните хора. Говорите задължително, говорите задължително. Делим нещата, след като сме, в след като сме включили да, включили да заплатите, но заплатите, но мисля, че ще, мисля, че ще Казахте, че имаме, казахте, че имаме зряла управленска, зряла управленска структура, имаме по структура, имаме по силно също се отказваме от това. Се отказваме от това. Какво му е, толкова, какво му е толкова хубаво, толкова хубаво на новото, новото 20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

онези, които трябва, които трябва да са бенефициари, трябва да са бенефициари, всъщност, всъщност да се да концентрираме, да модернизираме, да модернизираме и така нататък, и така нататък. А от друга, а от друга страна, страна и резултатът не е добър. не е добър. Бър. Когато човек се опитва да защити, так се опитва да защити тази политика, тази политика, както ние се опитваме, както ние се опитваме с зъби и ногти, с зъби и ногти за отговорите му, за отговорите му и, премин, и преминавам към, сертифинавам към сертификационните аги. включително важно, важно ни дават неточни данни, понякога, неточни данни, понякога, някога и подправени, и подправени такива. И ако се, вглед... ако се вгледаме в тези, в тези агенции, агенции, определени ситуации, определени ситуации които, ситуации, които ни карат, ни карат да, си зад, да си зад интереси. Искам да разбера, искам да разбера как вашите служби, как вашите служби би ауди, аудиенции. Защото, защото то мистера на, мистера на плаща на консултантска фирма, консултантска фирма. Често получаваш, получаваш това, което си поискал, това, което си поискал. Искал. Си систем, си систем правят за за да сме силни, да, да сме силни, че, сертифици, че сертифициращите агенции са не, агенции са не, когато, когато представят статист, представят статист, не я, пред, не я представят, ставят така както, така както угодно на, разплаща, угодно на разплащателните, агенци, агенции, които пък са, агенции, които пък са. Как правите тази, тази проверка? Проверка. И също така, и също така, че казахте, че Казахте, че много ви радва, много ви радва факта, че са разкрит факта, че са разкрит. Приветстваме такова. За какви работи? За какви работи? За какви работни места? За какви работни места говорите? Да, говорите. Дали това са работни? Дали това са работни в големи ферми? Точно и ферми. Точно в кой сектор са раз... в кой сектор са разкрити тези, раб... тези работни места? конкретно работни места. Конкретно, защото и вие се радвате, и ние се радваме, ние се радваме, че има такива места, че има такива места. Какви са заплати? Какви с заплатите, които се получават, катите, които се получават. И в заключение, казахте нещо много, интересно, казахте нещо много интересно, интересно. Споменахте, споменахте, че в, мом... че в момента, момента учител, учител, точно имате предвид, казвайки всичко, казвайки всичко това. Това. През през екологизацията не е вървяла, не е вървяла добре, не е служила добре, не е служила на целите, служила на целите, които, а, които, а, целите, които са поставени. Thank you very much. Uh, thank you very much. Uh, Благодаря. Предлагам предложенията, които очертах, предложенията, които очертах, искаме да направим така, че младите, така, че младите хора да се заинтересуват, хора да се заинтересуват от земеделието, от земеделието, цифрото, цифроменти. Точно там искаме, точно там искаме допълнително внимание, допълнително внимание и подкрепа, подкрепа. Даваме цифрови платформи, платформи, съвещания съвещателни платформи, платформи са те, които ми са те, които влагаме повече ресурси, ресурси в, в, в иновацион, иновационната платформната платформа. Имаме най-добри практики, тики, така, така мрежите, ще, мрежите ще си взаимодействат, ще си взаимодействат, ще точно изследователската дейност, иноваторството, иноваторството. Това е критично за, това е критично за модер модернизирането на сектор, модернизирането на сектор, да имаме максимален мален брой, фер, брой фермери, които да, фермери, които да тръгнат в тази технология, тръгнат в тази технология, изволят. Така че със своето, програ... със своето програмиране се опитваме, програмиране се опитваме да постигнем, по... да постигнем по-голямо проникване, по-голямо проникване след 2020 година. 2020 година. 20... 20-те най-големи Те най-големи бенефици от, от писмените ви въпроси, писмените ви въпроси, го знай, го зная, зная. По двата стълба, по двата стълба за, за 2017 година, 2017 година за 30 милиона евро. евро. Ако погледнем, подробно, ако погледнем подробностите, подробностите Нещата са по Нещата са по част от публичната администрация или администрация или частни фирми, които им помагат, частни фирми, които им помагат, които, помагат, които се възползват от подкрепа, се възползват от подкактиви. Също така има, така има организации на производителите, организации на производителите, които са кооперативите, които са кооператив, кооператив хиляди члена е, по, оператив, по оперативните програми за плодовените програми за плодове и зеленчуци, на зеленчуци, например, след това има частни, например, след това има частни ясни. До нас до производство на захар също се отнася, също се отнася и до, и до млеко, млекопроизводството ни получатели, което отразява, което отразява и, и разнообразието в ОСП. Разнообразието в ОСП. Тези 20, тези 20 зани и с техническото, с техническото подпомагане към, подпомагане към държавите, е, държавите е, е, е, програми за селските райони, селските райони мрежова, дей, мрежова дейност, разплащателност, разплащателните агенции, за които агенции, за които разпрости, разпростиране е, е, на, на различните, различните зони. Това е основата. Това е основата т.е. с други думи, т.е. с други думи, това не са фер, това не са фер публичната администрация, е, администрация, е, организациите на производителите, на производителите, частните, производителите, частните опера, опера, Гръцката фирма, за гръцката фирма, за която попитахте, която попитахте, трябва да ви, трябва да ви за повече подробности, подробности за, сертифика... за сертификационните органи, органи, гаранция за, достоверно... за достоверността. Разработ... Разработваме този един, този един от 2015 финансова година, финансова година тези, сърдина, тези сертифициращи органи излизат, сертифициращи органи излизат със становище, със становище на всички разплащания от разплащания от разплащателните, разплащателните агенции. След този трети агенции, след този трети път, когато трети път, когато това е на констатациите, на констатациите за за финансова година 2017, за финансова година 2017 17, бяха взети предвид, когато предвид, когато правихме, правихме коригираното, ниво на грешка, ниво на грешка, работа 6 разплащателни агенции в плащателни агенции в 5 държави член, 5 държави членки намалиха, намалиха броя, броя един подход основан на риска, основан на риска. Те можаха, те можаха да дадат, възможност, да дадат възможност на държави възможност на държави за упростяване, както, както и стимул, и стимул за определено за определени държави члени, държави члени в Генерална дирекция Агри, да аудиция Агри, да аудитираме, сертифицираме сертификационните органи, що сертификационните органи, с се тяхната работа, до тяхната работа в две държави членки, в две държави членки по този въпрос, по този въпрос много, много работа се, работа се, има необходимите гаранции, гаранции. Победени сме, че, радени сме, че работата на сертифициращите, работата на сертифициращите органи, постоянно органи, постоянно подхода е единен одит, нещата е единен одит, нещата ще се подобрят, ще се подобрят още повече. Още повече. Тема, която в момента която в момента е наболяла, момента е наболяла износа към Африка. Износа към Африка. Фермерите, фермерите не са го правят. Знам, че го знаете, но пак да го, че го знаете, но пак да го кажа. Да го кажа за онези, които не го знаят. Тези, които не го знаят. В техния износ към Африка. Износ към Африка. Имаме, промоцион, имаме промоционални фон, фон. Както знаете, Както знаете, работя много, работя много с Африканския съюз, с Африканския съюз, направил съюз, направил съюз, повече на Африканския континент, Африканския континент, що се, що се отнася до земеделието, отнася до земеделието и използване Африка сами да си помогнат, сами да се изхранят и да изхранят семействата си, но да има възможности да развият пазари. Една политика, организирана, ориентирана към пазара, не смятам, че трябва да се субсидира експорта по света. Правим точно обратното. В Найроби, както казах по-рано, госпожа Малстром и аз, от страна на Европейския съюз настояхме да се премахнат всички такива мерки от експортна страна. Имаме още 8 години с най-слабо развитите страни, за да се стигне до някакво, някакъв напредък в сравнение с развитите. 3,6 милиарда, както казах, е вноса от Съюза. Интервюрали сме от германски телевизии. Не мога да кажа, че това, което те отчитат в новините, е истина. по различни причини някои лидери не искат да участват в такива неща и след това се обвинява Европейския съюз, а не ръководителя на съответната страна. Има необходимите гаранции в споразуменията, които имаме, че ще можем да помогнем на тези страни да спрат вноса в определен момент, за който и да е продукт от Съюза, ако имат споразумение с нас. Страни като Нигерия не са, се, не са подписали такива партньорски споразумения с нас, не зная защо но ако ми се дадат примери, когато има такива мерки, веднага ще предприема необходимите мерки. Аз съм напълно против. Лично ме интересува това. Искам да прокарам една програма, която да помогне на земеделския сектор. Работил съм в тясно сътрудничество с, с земеделския комисар на Африканския съюз последните три години, за да помогнем на фермерите. 60% от тях са жени. Насочвали сме подкрепата към младите хора. Ще има и среща на върха в Виена, е, декември, където ще има и африкански лидери, да видим какво повече може да направим под лидерството на Африканския съюз и Европейския съюз. Тоест, ако има примери на всякакъв етап, като смятате, че има някакво изкривяване на търговията, неразумно или някакъв дъмпинг, е, много веднага говорете с мен. Uh, Госпожа Длабатьова за добрите практики и примери за добри планове. Както казах, коригирането е, ниво на грешката е направено за една агенция 1,28% за Андалусия – Държавата членка също докладва. Имахме резерва, която изразихме, свързано с разходите през 16-та година. Държавата членка сега се занимава с причините за повечето грешки, защото има санкции, които може да наложим, може да спрем временно плащанията или да ги намалим. От последната реформа на СЕТНЕ има много повече правомощия, свързани с това да покажем на хората какво трябва да се направи, за да се изпълни плана за действие. 2017 година под 2% е нивото на грешката в тази държава членка и не беше нужно повече да се предприемат действия. Това е голямо подобрение и пример за това как тази система работи. За развитието на селските райони от 2016 година не продължихме с резервата, защото проблемите бяха свързани с правото за финансиране на определени бенефициери. Сега те имат план за действие на базата на нашата резерва. Финансовия риск за бюджета е покрит от процедурата за спазване. Румъния имаше резерва през 2016 година заради проблеми с мерките за здравето на животните. Сега държавата членка успешно е разрешила проблемите, плащанията при тях бяха спрени за здравето на животните 16 година. Трябва да ви припомня, че нивото на грешката при земеделието е под 2% сега съществеността също на плащанията и грешката са добри. С това, което казахте за а, тази идентификационна система на парцелите, LPIS. Нещата сега работят много добре и има голям напредък. Франция трябваше да действа в последните две години. Там имаше много големи проблеми, свързани с информационно-технологичните системи, за да се плаща на фермите в годината, в която трябва да им се плати. Но все още има проблеми в френската система и ние работим с тях. Не е удовлетворително всичко, но имаме година, в която не са получили парите си фермерите, защото държавата членка не е инвестирала. Това е работата, която тече. Но независимо от трудностите, които имахме в определени държави, имаме грешки под 2%. Сега от 15-те сертифицирани е, органа, за които споменахме, работим с тях. Е, сега поставихте въпроса за България. Е, всъщност престъпността са въпрос, който се разглежда другаде, не от Генерална дирекция Агри. Иначе проверките, разбира се, Олаф, целта на Олаф е точно това, да следи ние правим разследване, ние не правим разследване, ние предаваме информацията на Олаф и те водят своето разследване. Те го правят е, по различни въпроси е, във връзка с различни държави членки. Е, по-скоро задайте този въпрос на Олаф. Ние правим одити, ние е, получаваме необходимата информация, но разследването води Олаф. Така че каквито въпроси имате, ние с е, удоволствие бихме отговорили на Олаф, ако ни поставят въпроси, както и вие. Но, но ние и ние, разбира се, изпълняваме препоръките на Олаф. Колкото до Чешката република, въпросите, е, които конкретно споменахте за Чехия. Комисията действа по жалбата, която получихме неодавна от е, Transparency International. На този етап е, първо трябва да установим фактите. Получихме на 19 септември оплакването. В е, в резултат от новото е, финансов регламент е, това е, приложното поле е разширено, включващи и семейство, така че комисията първо трябва да изясни фактите около тази жалба, за да има по-добър поглед върху ситуацията, за да предаде нататък констатираните данни, информация на ОЛАФ. Това включва задълженията за разплащателите агенции да работят при най-високи стандарти, да изпълняват задълженията си. Е, комисията се обърна към чешките е, органи неодавна, поиска информация от споменатите е, предприятия, от агри групата от тези, които отговарят за фонда за регионално развитие там. Е, и наистина бе потвърдено, че е, фирмите в тази група са получили финансиране от Европейския съюз. Въз основа на получената информация, комисията е, проверява достоверността че плащанията на тази група са направени при пълно спазване на правилата. Какви е, мерки са взети при е, конфликт на интереси. При неспазване на правилата ние ще е, предприемем мерки, с които да защитим европейския бюджет. Корективните действия са свързани, споменах ги вече, работим с DG, Генерална дирекция Регио, заетост и разбира се, Генерална дирекция бюджет е, също следи въпроса. Господин Фленеген спомена, е, е, постави въпроса за защо да променяме нещата след като работи добре знаете, че не работят много добре. Е, всъщност, вие винаги сте твърдял, че те не работят е, добре, освен е, просто да сте променили мнението си. Не, аз разбирам, не ме цитирахте в кавички. структурите за управление функционират добре, имаме съответна система. Но от мен, е, от мен съвет. Вие сте с законодатели. Вие, да, предлагате изменение, допълнение на всичко, което предлагаме, включително преразпределението. И ще видим как ще го направите, за да получите подкрепа за това, което предлагате. Така че аз не мисля, че вие трябва да сте против е, преразпределение на плащанията. Когато казвате, че няма е, преразпределение, нещо, което ние предлагаме, аз всъщност ние предлагаме таван на праките плащания а преразпределение за хектарите на, на, на хектар за дребните, малките ферми. Вие казвате, че няма реално преразпределение но, в, мое, в нашето предложение. И аз е, обяснявам, че вие бяхте против това. Може да излезете с, с да предложите изменения, с които да подобрите, но таваните е, схемите за малките фермери са в част от предложението. Ако сте против тях, е, окей, okay. но ако ги подкрепете е, и имате някакви предложения за изменения, направете го. Може да направите всякакви предложения за да се стигне до съгласие, но няма да е лесно, както видяхте от реформата 2013. Със законодателите не можаха да се споразумеят по дефиниция на активен или действителен фермер, а това би ни помогнало много, когато работим с хора, които получават получават пари, а не би трябвало да ги получават по е, ОСП. Единственото, по което сме е, напреднали, е, като делегираме на права към държавите членки, да поискахме от тях да дадат определение на активен фермер. Ние искаме да плащаме на хората, които работят земята и изличат максимална полза от това. Госпожа Сандър по околната среда. Съгласни сме, разбира се, че много повече трябва да се работи. Нещо, което казах преди за разпределението на парите е едно, но е, какви са мерките, политическите мерки и програми, е, това е важно, които, мерки, които да дадат по-добри резултати от днес. Знаете за условията по стълб едно, Това е първият добър пример. Е, очакваме различни ферми да получат пари, не само е, за, е, като доход, но и за обществени е, развитие и е, дейност. След това имаме схеми, е, агри е, екологични схеми, отново доброволни мерки. Ако фермите искат повече пари, да, да получат повече пари, трябва да се постараят повече по отношение на, на околната среда. Разреждането на приходите от 17 е, трябва да е, се е, подобри за, до 21. Ние се придвижваме от 118 към 27 планове на държавите членки. има връзка между първи и втори стълб. Е, в бъдеще е, държавите членки и комисията ще одобряват е, стратегическите планове по ОСП и това е част от работата ни. Имаме все още двама колеги и ни остават 10 минути. Точно в 10 трябва да напуснем стаята. Колегата Чайковски. господин комисар. Първо да ви благодаря за това, което правите, но позволете да бъда малко критичен днес – много ще си помисля дали да гласувам за освобождаването отговорност за 2000, на бюджета за 2011, защото вашите отговори съвсем не са конкретни и в никакъв случай не отговарят на, не отговорихте на въпросите, които зададаха преждеговорившите. Първо, аз също искам да видя списъка на 20-те най-големи крупни бенефициенти на европейски, на получатели на европейски на, субсидии. Предполагам, че това не е тайна Изненадаме отговорът ви на въпроса за е, конфликта на интереси. Дали има конфликт на интереси в разследването на Олаф и може ли комисията да реши, че ако някой, който е собственик на фирмата и получава е, има ползи, че е, из, е, излича ползи от тази е, фирма, може ли да получава субсидии? Може би въпрос на превод или английския ми е недостатъчен. Аз наистина не мисля, че не ви разбрах по този въпрос. Колкото до с османската политика, Разбира се, е, чудесни, е, чудесни проценти на грешката, снижени е, значително. Все пак това на практика не означава нищо. Аз говоря като ловец. Да погледнем пейзажите около нас да помислим за управлението на горите, горското стопанство, кладенците за поемане на въглерод, е, състоянието с насекомите, е, почвите, състава на, на е, земята се променя. Много биологични видове изчезват, избиват се животни. Това не означава успешна селскобанска политика Миналата седмица е, мой приятел, е, частен фермер, е, почина. Е, той беше поискал субсидии от 30 милиона чешки крони, за да приключи изграждането на инфраструктура. И тъй като беше дребен фермер и плащанията от Европейския съюз и от Чехия всъщност се извършват на 3 месече или 6 месече, е, неговата жена, която, е, съпруга, която работеше с него като доставчик е, в целия, през целия им живот, чула от аудитиращ орган, че договорът не бил валиден. Значи, ако се плаща на ти месече, Тоест, е, договор е неотговарял на условията и той е пропуснал, загубил, е, пропуснал тези субсидии. С удоволствие ще ви предоставя е, подробности и факти. И ако получа отговор от генералната дирекция, това ще е добре. Иначе, още един въпрос имам. Сертифицирането в управление на горите и по този въпрос зададах е, е, и по, е, по тази тема ви пратих въпрос, но не получих отговор. Ще съм благодарен, ако от време на време получавам адекватни отговори на въпросите си. Съжалявам, че така негативно коментирам вашите отговори. И мисля, че колкото до Чешката република, комисията трябва да, да се вгледа внимателно в положението с субсидиите там. Малките и средни предприятия биват изкупени от Агри фонда. Не мисля, че това е нормално. Вие трябва да помислите и по тези въпроси, защото имаме отговорност пред избирателите. Колегата Салафранка. Искам да благодаря като начало на Сметната палата за тяхното представяне на годишния доклад. ОСП е изключително важна част от европейските политики и трябва да направим така, че целите да бъдат постигнати във възможно най-голям обем. И също така средствата да бъдат вложени разумно и резултатно. Според доклада на Сметната палата мерките за екологизация все още не постигат достатъчен ефект. Как да променим това? 23% от земеделските стопани, казвате вие, не използват помощи за площ. Имам въпрос, е свързан с работата на сертифициращите органи. Много конкретният ми въпрос, свързан с девети въпрос от нашия въпросник, е следният. Можете ли да ни дадете малко данни в връзка с търговския баланс на износа? Тази година имаше рекордно високи цифри какво е салдото по търговския баланс? как стоят нещата, не само във връзка с износа към трети страни, към развиващите се страни, но имаме и споразумение с Япония, Сингапур и така нататък. По какъв начин тези споразумения дават по-големи шансове за нашите производители, особено във връзка с млекопроизводството и млякото на прах? Господин комисар, заповядайте. Първо, ще кажа, че не споделям мнението, че ОСП е безмислена политика. 20-те най-големи бенефициери, които споменах днес, за тях Казах, че това не са едри земеделски стопани. Аз отговорих писменно на тези въпроси и ще ви предоставя още на тази информация. Може да се каже като цяло, че може би моите отговори все още не са прочетени. Но... Нямаше въпрос за Чешката република в писмените ми въпроси, така че не можахме да предоставим тази информация. Може би ще имаме следваща възможност и а, може би ще усъвършенстваме процеса на задаване на въпроси. По отношение на конфликта на интереси, разбира се, че разследваме а, тези конфликти на а, интереси, както вече отговорих на господин Стас. Почертах и ролята на Генерална дирекция а, Регио. А, е, заетост. Те се опитват да отговорят на жалбата на Transparency International по отношение на обхвата на тези проверки ние обхващаме още повече документи, но няма да правим изводи преди да разполагаме с всички факти и да сме ги анализирали. По отношение на убиването на животни имаме протокол. Генерална дирекция околна среда и генерална дирекция Самте във връзка с горските животни, като вълци, например. В момента се опитваме да подобрим положението, защото някои държави имат проблем с африканската чума по свинете. Така че за много държави членки тези проблеми са сериозни и няма напредък, за съжаление. Не знам какво е мнението ви по този въпрос. Или говорите за защита на животните като цяло. Но ние Работим по въпроси за здравето и хуманното отношение на животните с Генерална дирекция околна среда. Съжалявам, че Генерална дирекция Агри не е отговорила на конкретните ви въпроси, но това всъщност е от компетентността на държавите членки. Те имат тази информация. Когато говорим за хуманитарни въпроси, вие ме попитахте за тази вдовица, която е загубила правото на преки плащания. Поемам ангажимента да да разследвам този случай, за да ви дам отговор, защото очевидно тук има някакъв хуманитарен аспект. господин Салафранкас споделям загрижеността ви за ефективността на екологизиращите политици. От 2015 година се предвиждат такива мерки, но възоснова на мерките за устойчиво развитие, Парижското споразумение, поемам ангажимент, че от юли нататък вие ще видите увеличение и в първи процент има 20% увеличение на мерките за екологизиране, както и по втори стълб има такова увеличение. Поставяме си по-високи амбиции, така че климатичните промени и мерките за екологизация очакваме да постигнат своите цели в следващия период на планиране. Знам, че се интересувате от политика по търговските статистики, които можете да намерите в интернет, става ясно, че 137 милиона милиарда евро оборот има 20 милиарда излишък. Просто нашите економики са доста по-добри, отколкото държавите, в които изнасяме. Моят личен опит аз бях част от ирландското правителство от 2011 до 2014 година. И а, там земеделският сектор а, и сектора на туризма а, са сектори, които се а, изнася. А, смятам, че и в а, Испания е така. Така че в тези сектори може да очакваме да има положителен търговски баланс, повече износ. Аз смятам, че и японският пазар дава големи възможности за Европейският съюз, защото 98% от търговските пречки са премахнати. Така че през май следващата година ще има търговска мисия, която ще председателствам в Япония и се надявам млекопреработвателите да се възползват тези възможни, от тези нови възможности. Има също така квота за износ на говеждо месо за Япония. Имаме нови възможности в Китай Преговаряме и с Меркосур, там преговорите са доста по-трудни, но целта ни е да постигнем споразумение. Ако господин Тръмп продължава да бъде да, да дава защитни мерки, ние ще търсим нови пазари. Много благодаря. Ще кажа, че нашата комисия не е на мнение, че средствата в, по политиките на ОСП са изразходвани неразумно. Просто искаме да подобрим системите и да направим така, че системите да работят добре, така че да дадем гаранции на дънакоплатците. Това е а, нашата идея. Сега давам думата на докладчицата. Накрая. Бих искала накрая да благодаря на всички за въпросите, за извършената работа. Благодаря за отговорите, които ни изпратихте. От това, което чухме, става съвсем ясно, че остава още много работа. За да направим така, че проверката на управлението от 17-та година да ни помогне с положителни послания, с факти, с доказателства, що се отнасят за кампанията 19-та година. И това е нещо, което ясно се вижда в ежедневната ни работа, свързана с бъдещата МФР. Имаме положителни елементи, които могат да се впишат тук, а не само проблеми, що се отнася до защитата на ОСП. Имаме възможност да обясним всички положителни моменти и също така да обясним как ще намалим проблемите и решенията по тези аспекти, които все още са съвсем неясни. Благодаря. Така, давам последно думата на комисаря. Това може да е последната ми среща с вашата комисия. Искам да благодаря на вас, на членовете, на целия екип. Искам да благодаря на моя екип, на господин Плеве, госпожа Гошман, както и целия ми екип за добрата им работа. От време на време е един чудесен дебат и искам да благодаря на Сметната палата за, разбирателството, е, за разбирането, което проявяват. Винаги много любезно сме работили един с друг. Не мога да ви пообещая, че това е последната ни среща. Предстои ни пътуване в Словакия и имаме още въпроси, които днес не зададохме, но ще ви ги изпратим. И ние ви благодарим за интензивното ни сътрудничество.